Председателят. So the next item on the agenda is question time to the Commission. Следващата точка от дневния ред парламентарен контрол към комисията. Първият въпрос, моля. Госпожа Бинка, Бинка Вичуте, който ще господин Ондо, може, може отговорете на госпожа Фуквичута, ако обичате. Насилието срещу жени е нарушение на човешките права. Комисията се ангажира с а, това а, зачитането на човешките права да бъде в сърцевината на нашата практика на насилието не може да се оправдава по економически, религиозни или други причини. Становището на комисията е видно в нейното съобщение от октомври 2010 година, както и Стокхолмста програма, включително за защита на жертвите на насилие и на полово усъкътяване. Ние имаме стратегия за борба срещу насилието срещу жените. Е, през първото полугодие на 2011 година е, комисията възнамерява да приеме стратегия по този въпрос. Превенцията и осведомяването и просветата на обществеността е сред нашите приоритети миналата година. Комисията се зае с работа по този въпрос и представи харта на жените. В хартата се предлага една политическа рамка за борба с насилието срещу жените. Ние сме твърдо решени да укрепим дейността си, както законодателни, така и с други мерки, за да се изкорени насилието срещу жените, включително сексуалното усъкътяване, използвайки всички средства в компетенциите на комисията. Комисията отстоява равенството между мъжете и жените и в тази стратегия основен момент е заклемяването на насилието срещу жените. В пакета защита на жертвите са включени редица мерки, които ще бъдат в подкрепа на жертвите. Е, комисията приветства приемането на резолюции от парламента е, за насилието и за равенството между мъжете и жените. Комисията отбеляза предложението на парламента за а, е, директива за а, премахване и борба с насилието срещу жените. Едно от нашите предстоящи изследвания е да се направи оценка за възможността и необходимостта от въвеждане на законодателство на европейско равнище по отношение на борбата с насилието срещу жените и децата. А, резултатите ще бъдат представени на конференция, която ще се организира в Брюксел в сътрудничество с Белгийското председателство на 25 и 6 ноември 2010. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега двете допълнителни питания заедно. Първо, а, господин, госпожа Инкавичуте, имате думата. Господин комисар, благодаря ви за а, отговора, изчерпателния отговор на моя въпрос. Въпреки всичко, не разполагаме с данни, които да могат да бъдат сравнени на европейско и национално равнище. Данни, които да се отнасят от, за, към насилието на жените. Смятате ли, че а, не, Добре е да им да имаме някаква програма, която да, да създаде възможност за сравняване на данните в цяла Европа. Инак няма да можем да имаме ясна картина. Следващия оратор не си е включил микрофона. It works now? Yeah, thank you. Много, много често. жен, много често жените много често жените биват усъкътявани в личния си живот и според Amnesty International 50% от жените в мусулманските страни много често са жертви на лъжили в собственото си семейство. Надяваме се, че проучването ще обхване и други страни, не само страните от Европейския съюз и по-специално в Турция. Uh, Председател, Съгласна съм, че трябва да събираме надежни данни и да имаме надежни показатели, специфични показатели за тази област. Това ще бъде включено в стратегията, за която споменах в уводните си думи. Също така искам да ви уверя, че, че ние разглеждаме проблема и вътре в Европейския съюз, и извън Европейския съюз. Проблема свързан с насилието спрямо жените и по-специално в страните кандидатки, които са в процес на преговори с Европейската комисия. И и имаме, е, разполагаме с, съответния инструментариум да поставяме този проблем в рамките на преговори. Благодаря, господин комисар, за отговора. Сега госпожа Харкин, въпрос 22. Имате думата, господин комисар. Президент. Господин председател, почитаваме депутати, позволете да благодаря на уважаемата депутатка за питането. Що се отнася до структурните фондове, като например фонда за развитие и социалният фонд, те наистина са обект на споделено управление. Управителният орган, който се определя от държавата членка, отговаря за оперативните въпроси. Той трябва да гарантира подбора на проектите по такъв начин, че те да отговарят на критериите за оперативните програми и на а, а, фондовете. Има два, две, а, два регламента по този въпрос. 2006 година се определят условията за е, регионалния фонд и социалния фонд и Кохизионния фонд. Първата разпоредба е в преамбилната част, номер 42, където се казва, че при крупни инвестиционни проекти комисията трябва да разполага с необходимата информация за да прецени нещата, така че тази инвестиция да не води до значителна загуба на работни места в Европейския съюз и с тези средства да не се финансира преместване на стопанска дейност в Европейския съюз. Другата разпоредба е 57 където се изисква а, съфинансираните инвестиции да а, продължат да функционират поне 5 години след финансирането. А, когато е имало нарушение, а, е, средствата на Европейския съюз трябва да се възстановят. А, тук изготвят се доклади в случай, че проекти не са отговорили а, на изискването от този член и комисията е длъжна да уведоми за това останалите държави членки. Комисията държавните членки са длъжни да гарантират а, неполучаването на средства от фондовете от предприятия, ако имат прехвърляне на дейност от една държава членка в друга. А, реструк структуриращите действия трябва да бъдат обект на мониторинг при държавни схеми отно, на финансиране отново за помощ за развитие на регионите и за, за повишаване на заедостта. Съществува изискването за 5 годишна продължителност на инвестициите. На последно място, съгласно изискванията за публичност, държавите членки, които споделят в е, дейността управление на фондовете, трябва да публикуват списък на бенефициентите със съответните суми на финансирането. Информация може да се намери на е, сайта на Социалния фонд където се правят връзки с съответните страници в държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Госпожа Харкин за допълнителен въпрос. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за е, щателният отговор. Важно е да имаме кохерентност в индустриалната политика. Искам да ви попитам само а, е, за едно уточнение. Вие говорихте за разпоредба 42 от а, е, преамбилната част и е, за това, че не може да се използват европейски средства за преместване на предприятие и че трябва да продължи инвестицията 5 години. Но правят ли се някакви проверки, така че същото дружество да не, да не прави съкръщение на работници в други държави членки? Тоест има ли някакви проверки и какво се прави, ако се установи нарушение? Благодаря. Господин председател, мога само да ви кажа, че наистина съществуват механизми за мониторинг във всяка една отделна държава членка. И има възможност да се контролира случващото се в различните държави членки. И ако има някакви нередности, има възможност да се предаде необходимата информация и да се вземат съответните мерки. Благодаря ви, господин комисар. Господин Шикерски не присъства, отсъства, така че неговия въпрос ще отпадне. Благодаря ви за отговорите и за вашето присъствие в тази зала. А сега ще помолиме господин Етингер да заеме вашето място. Благодаря ви. Първият въпрос към господин Оетингер е въпрос номер 24 от господин Тарабела. А, имате думата, господин комисар, когато сте готов. Вземете думата. It's number 04, 04. Wenn wir die Energiepreise betrachten und äh, den generellen Anstieg in jüngster Zeit analysieren, dann Въпросът е за цените на енергията и развитието им през последните месеци. В рамките на конкурентното право комисията трябва да приеме редица мерки за предприятията ЕОН, РВ е, в Германия, които е, са доставчици на ток и на газ. Имаме е, споразумение с едно шведско предприятия и тези споразумения се отразяват съществено върху цената на енергията в Европа. В началото на месеца пред съвета на министрите на енергетиката има възможност да им кажа, че основната цел на енергийния пазар е да се защитат потребителите. Трябва да направим всичко възможно, поетите ангажименти в тази насока, а именно е, един от тях е прозрачността, на цените да се спазват. <clears throat> Обикновено се прилагат национални разпоредби от националното законодателство за фактурирането на тази вид услуги. Т.е. това е от компетенциите на държавите членки. Но е необходимо да се извърши обмен на най-добрите практики. Има форум на гражданите, в областта на енергията и ние се опитваме да направим най-точни изчисления на цените, за да има възможност те, гражданите да сравняват цените. Третия пакет за вътрешния пазар включва и разпоредби за честотата на отчитане на електромерите, на газомерите и е, но, крайната цел е една харта за потребителите на енергийния пазар, която ще е, бъде е, готова след 3 години. За момента има задължаващи национални мерки и ние с министрите на енергетиката ще продължим тези усилия. Благодаря. Само да кажа, че в 8.30 трябва да приключим а, сесията, така че може би ще успеем да включим господин Тарапело, госпожа Тикало, господин Кунтис и а, господин Яколино, но едва ли ще имаме време за останалите въпроси. И така, господин Тарабела. Благодаря, господин комисар. Едно проучване, публикувано вчера в Белсия, показва колко са нестабилни цените на електроенергията в Белгия и колко липсва прозрачност за потребителите. Няма да споменявам проблемите, свързани с либерализацията. Белгийското федерално правителство изрази своята загриженост от липсата на конкуренция на енергийния пазар. Това спешно налага да има харта на потребителите, което вие казахте, че ще бъде готова след 3 години, за да може либерализацията да не отвори вратата за всякакви видове злоупотреби с потребителите. Вие трябва да вземете решение да, да, да ускорите приемането на картата на потребителите. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Тикао, половин минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар. Транспаренța facturilor în ceea ce privește Искам да ви насоча към въпроса за прозрачността на съметките за домакинствата за електропотреблението. Възнамеряването е да има някаква а, обща рамка, някакви насоки и препоръки за това какво трябва да съдържа сметката за ток. Така че да може потребителите да а, разберат какво пише и да, а, е, и да е ясно. Благодаря. Господин комисар, 30 секунди. Господин. Господин. Denn ohne Transparenz gibt es keinen gesunden Wettbewerb und ohne. Е, ние говорим за прозрачност, липсата в момента на енергийния пазар няма реална конкуренция и потребителите не са доволни. Трябва да наблюдаваме и поведението на стопани сващите газовите мрежи. Не всички спазват изискванията и не използват максимално капацитета. Дали комисията има намерение да действа? Commissioner, when you're ready. All Ihre Fragen sind. Много са важни въпросите, които поставяте и броят на въпросите доказва, че не сме постигнали все още целите си. Либерализирането на енергийния пазар трябва да става в условия на конкурентност, прозрачност и доставка на енергията от мястото, където се произвежда, до мястото, където се потреблява. Това, това ще бъдат новите правила на вътрешния пазар. Има за сега заведени много санкции за нарушения, пред, пред, предвидени процедури за нарушения. Третия пакет ще бъде е, прият през март е, следващата година и тогава държавите членки ще бъдат е, задължени да транспонират всичките разпоредби. Казвате, че дори когато има повишено търсене, някои мрежи не се използват ефективно и достатъчно и изцяло. В някои мрежи имат функционират по начини, които не отговарят на нормите, на европейските норми, но ние смятаме, че преноса на енергия трябва да става и да се извършва в условия, които да поставят всички заинтересовани страни в равностойно положение. Както казах, с пакета, който ще се приеме през март, ще включи нови цели и на национално равнище, а и Европейския парламент а, трябва да бъде информиран за това, че когато става дума за е, газ и е, за нефт, много се говори, а когато се стигне до конкретни мерки, е, вече няма никой. Така че нашата цел е да престанеме да произнасяме красиви речи, а да действаме и да вземаме практични мерки да се, е, да се предвидат съответните инструмент, инструмент, съответни инструментариум, практически мерки, както и е, информираност на е, потребителите. Както казах, компе, ком, ком, компетентност, прозрачност, конкурентоспособност. Това са трите фактори, които ще ни позволят да защитим е, интересите на потребителите. Госпожа Тикао, следващия въпрос. Имате думата, господин комисар, последващия въпрос на госпожа Тикао. Регионално сътрудничество в областта на енергетиката. Господин председател, почитаеми депутати, виждам, проявявате интерес към развитието на интелигентната инфраструктура за енергопренос, те наречените умни мрежи. Имаме вече малко опит, но то е твърде малко и за това проучването трябва да се интерпретират внимателно. Едно проучване, възложено от комисията преди две години, стигна до заключението, че когато говорим за умни мрежи, е, в Европейския съюз това ще намали е, с 90% потреблението на ток. 750 е, милиона евро ще се економисат годишно. Това е в основата на нашите стратегии за енергетиката и развитието на пазарите. Умните мрежи позволяват да се съкратят загубите по мрежата и да се увеличи нейната ефективност. Потребителят може по-добре да управлява собственото си енергопотребление от дома но а, тези инфраструктурни проекти никак не са ефтини и за тях са необходими частни и публични средства. Някои държави членки работят по създаването на умни мрежи, Швеция, Италия, например, където близо 100% от потребителите вече разполагат се наречените интелигентни електромери. Работи се в Испания, Германия и Обединеното кралство. Комисията подпомага трансграничното въвеждане на тези интелигентни електромери. Подготвяме нова директива през ноември. Ще създадем работна група по умните мрежи с представители на индустрията, регулаторните органи и гражданите, за да проучим осъществеността на това начинание, какви да са стимулите, къде има изоставане за наваксване – и какви са необходимите технически стандарти, които трябва да се разработват е първа. След това ще бъде оповестена цялата тази информация в Европейския парламент. Що се отнася до споменато от депутата съобщение за регионалните инициативи. Темата е много широка. Не се включват само умните мрежи, а съобщенията като такива. Комисията работи с участието на регулаторните органи, е, като целта е да се гарантира доставките на е, енергия по регионалните мрежи. Това означава е, регионално финансиране и участие на регулаторите на регионално равнище – работим в сътрудничество с АСА, която е агенцията на регулаторните органи. Ще проличи първите, първите резултати от нашата работа през, през пролета. Ние подкрепяме и насърчаваме регионалното сътрудничество. Благодаря, господин комисар. Госпожа Тикао. Благодаря, господин комисар. Бих искал да ви задам още един въпрос. Интелигентните мрежи ще допринесат за енергийната ефективност и дали и по този начин ще знаеме кои региони консумират повече и къде има а, недостиг. Така че е, къде ще се правят инвестициите? Имам предвид средносрочния план и междинния преглед. А, вие знаете, че в а, плана, който вие сте одобрили, се предвижда финансов фиш. Сега в рамките на преразглеждането трябва да видим кое може да променим, кое ще запазим, къде трябва да се направят нови инвестиции. Това ще стане, когато обсъждаме бюджет. Но най-общо искам да ви кажа, че аз искам да спазвам правомощите на моите колега, но различните мерки, които са предвидени в конъюнктурната програма, според мен, особено по отношение на инвестициите, кредитите за изграждане на инфраструктура в Европейския съюз или за бюджета на общините трябва да бъдат увеличени и се надяваме на вашата подкрепа. Е, въпроса на господин Хачунчис, който не знам дали ще стигнем до въпроса на господин Яколинов а, а следващите, на следващите въпроси ще бъде отговорено в писмен вид, така че се извинявам на колегите още от сега. Господин комисар, имате думата по въпрос номер 26 на господин Чунтис. А, тук въпросът е енергийния пазар в Гърция и преструктурирането Принципа за отваряне на пазара за конкуренция позволява по-добро разпределение на ресурсите, економически растеж и създаване на заетост в енергийния сектор с положително влияние върху други отрасъл. Гърция трябва да реши как енергийния отрасъл, спазвайки нормите за вътрешния пазар, ще бъде организиран по нов начин. Въпросът за достъп до преносната мрежа, за конкуренцията, всички тези елементи, аспекти трябва да бъдат спазени. Възможно е и някои причини, свързани с бюджета, да наложат решения за приватизиране на лигнитните централи централи и а, водните централи. Това ще бъде решение на гръцката държава и съгласно конкурентното право трябва да се намерят адекватни решения с гарантирано сътрудничество между частния и държавния сектор, собствениците и стопанисващите централите. Гърция в момента преструктурира централите, тецовете с лигнитни въглища и спази, в момента спазва своите ангажименти. Ние водим много добър диалог с гръцкото правителство, което е от много голямо значение. Комисията и гръцкото правителство, отново казвам, работят в дух на партньорство. За, по отношение на потребителските цени се предвиждат различни категории в решението на гръцкото правителство. В редица случаи те не съответстват на себестойността и цената на едро. Затова комисията настоява за рационализиране на факторирането като се даде една по-ясна структура на разходите. В момента цените на тока в Гърция са твърде ниски. Лигнитните тецове и водно-електрическите централи, които функционират добре, са в основата на тази ниска цена на тока в Гърция. Ако Гърция реши да използва по-скъпи суровини, като газ, например, това веднага ще се отрази на цената на електроенергията. Капацитета на водно-електрическите централи зависи от обема на валежите всяка година това са фактори, които не зависят и не са свързани с либерализацията на пазарите. <clears throat> Има структурни фактове, фактори и насочващи фактори, които ще могат да, да гарантират запазване на едни ниски цени на електроенергията в интерес на потребителите и економиката на Гърцията. Допълнителни въпроси от господин Джорджи от Папа Мота и Папа Мастокос. Благодаря ви. В меморандума на Гър... между Гърция, Световната Свет... Международния валутен фонд и Европейски съюз се казва, че регламентите ще отразяват постепенно и до 2013 година цената на едро на пазара. Т.е. от правителството се изисква да дигне е, цените в ущърп на потребителите и на най-уязвимите слоеве на населението. Но Смятате ли, че с увеличаване на цените е, Гърция ще може да излезе от кризата и е, ще може да, да не зависи вече от Международния валутен фонд? Инфлацията в момента е 5,6%. Какви ще бъдат последиците от е, тази мерка дигане на цените? Благодаря ви, госпожа Полимата. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, вие се позовахте на различните системи и разликите между преносните системи. Можете ли да потвърдите, че Гърция, както и другите държави членки, са свободни, тъл, тълкувайки директива 72 от 2009 година, да избират един от трите модела на пренос, а че комисията не налага на държавите членки какъв модел да изберат. Благодаря ви и господин Папа Николао. Благодаря ви, господин комисар. Да държавната електрокомпания е, е, рента е печеливша, въпреки кризата, въпреки намаляването в потреблението. Но моя въпрос е следния. Преди да направи това предложение, комисията направила ли е оценка на въздействието и, е, място, и е, условията на е, функциониране на това предприятие в, на пазара. И какви са печалбите на това предприятие? Господин комисар, говорете, ако обичате. Ich betrachte die Entwicklung in Griechenland mit großem Interesse und auch mit Respekt. С голямо внимание наблюдавам а, какво става в а, Гърция. Аз а, високо а, уважавам а, правителството, което се стреми да изведе страната от тази ситуация, мисли за бъдещето и, а, възпри... и въвежда широки мерки а, и реформи в партньорство с Европейската комисия, европейските и международните органи а, прави всичко по силите си да овладее бюджета, да намали бюджетния дефицит и да даде своя принос за стабилното евро. Очевидно и е, ние разглеждаме нещата като цяло и в общ контекст. Но ясно е също така, че не можем просто да наложим а, а, мораториум по отношение на общите правила на, на общностия пазар – за а, няколко години. На... Така че аз съм длъжен да следя вътрешния пазар. Това означава да настояваме за приватизацията, либерализацията и премахването на монополите, така че да се усили позицията на потребителите. Европейските правила са много по-стари от, моя, от колкото е, моя стаж като комисар. Концепцията за разделянето на собствеността енергопроизводството и е, енергопреноса е вече на няколко години. Така че аз наблюдавам какво става, какви мерки възприемат, се възприемат в Гърция. Малко е място за маневриране на правителството. Когато говорим за разделяне на собствеността, ние не казваме, че мрежите трябва да се продадат. Ние настояваме да има прозрачност и искаме собствениците на мрежите да бъдат участници на пазара и да нямат възможност да се месят в решенията за субсидиране и така нататък. Трябва да се гарантира достъп до пазара на конкурентите. Европейският съюз работи в интерес на Гърция не само по общите въпроси, но и по въпросите, касащи енергийните пазари. 27 въпрос на госпожа Николино. Повтарям, това ще е последният въпрос, който ще, на който ще отговори комисаря а, по отношение на а, добива на петрол и сондажите. Президента. Средиземноморския регион. Господин комисар. Господин председател, уважаеми депутати, Темата е много важна за мен. На 7 юли, по време на пленарно заседание, говорихме за пете области, в които са необходими дейности, когато говорим за офшорните сондажи в Европа и съседните ни региони, ние настояваме да на, се спазват най-високите стандарти на безопасност. Проверяваме системите за контрол. В Европейския съюз трябва да имаме прилагане на най-стриктните стандарти за безопасност. Сега работим с много добро сътрудничество с националните регулатори и контролните органи в държавите членки, които се занимават с налагането на санкции в случай, че тези мерки е, не се спазват. Когато говорим за разрешаването на офшорно сондиране, това е отговорност на държавите членки. Така че аз преди лятото казах, когато говорим за офшорни а, сондажи, трябва да процедираме много предпазливо, да отлагаме е, издаването на разрешителни, особено когато става въпрос за изключителни обстоятелства. Някои държави членки, включително и Италия, решиха, че превентивният подход наистина ще се прилага. Комисията работи за гарантирането на висока степен на безопасност в международен план. Така че е, първо говорим за регионите в Европейския съюз а, и в случая в Средиземно море. В наши интерес е тези води да се опазват, инак а, южните ни брегове ще понесат а, много унищожителни последици това означава да включваме сондежните е, дейности в Алжир и други страни, от другата страна на Средиземно море. Нашата цел е да способстваме за спазването на международни стандарти на безопасност. Сътрудничим и с съответните органи и с Конгреса на САЩ. Трябва да има единни права по отношение на търсенето на отговорност. Така, например, трябва да следим как се спазва законодателство за опазване на околната среда с оглед на запазването на биоразнообразието ще има и стрикни санкции, които ще се очертаят към края на тази година. Ако необходимо, ще предложим ново, допълнително законодателно уреждане. Ако говорите за кодекс, етичен кодекс за Средиземно море, това означава, че и държавите членки трябва да правят всичко необходимо за гарантиране на безопасността и е, те да имат също планове за реакция в случай на е, бедствия и инциденти, не само е, в е, европейски води, но и в е, съседство. А, е, необходимо е да проявяваме голяма строгост, когато правим оценка на техническите а, средства за това критично трябва да се подхожда и по отношение на финансовите планове, а трябва да има съответните средства, които да могат да се задействат в случай на авария за отстраняване на последствия от нея. Очевидно, е, ние желаем да гарантираме максимална сигурност на нашата околна среда и гражданите на Европа това, едно, това е едно наше съобщение, което ще е, бъде е, изпратено в е, парламентарната комисия ИТРЕ и ще бъде обсъдено там. Благодаря, господин комисар. Четирима депутати са поискали а, думата за уточняващи въпроси. Благодаря, господин комисар. Искам да уточня нещо. Разбира се, гаранциите, които дава комисаря, а, ме удовлетворяват. Но не мислите господин а, комисар, че може да се намесите и да убедите а, либийската страна да приеме на практика този а, мораториум, както и плана за действие в Средиземно море, който, е, ако те приемат това, може да бъде осъществен. Благодаря ви. Господин Рубик. Е, е, Господин комисар, как, с какви инструменти разполагаме, международни инструменти, за да въведем някакъв ред на конкурен... в областта на конкуренцията на световно равнище и да въведем еднакви процедури за издаване на разрешение, за да бъде намален риска и да се контролират цените. Има риск да не успеем да създадем необходимите структури, защото процесите се развиват много бързо, а нашите процедури за издаване на разрешения са твърде бавни. В дадения случай трябва да имаме ускорена процедура. Съжалявам, но не можем да приемем всичките ви въпроси. Но сега задайте допълнителен въпрос към комисар. Каданги не, не бе поклаусто саво клаусма, бе... Няма да имам достатъчно време, за да задам въпроса, който искам да задам. Но това е един много важен въпрос, който обсъждаме днес. Аз приветствам инициативата на комисията да преструктурира и, и допълни правната рамка, свързана с петролните сондажи в Средиземно море. Но моят въпрос е за Балтийско море и, и отношенията и връзките с трети страни, които не са членки на Европейския съюз. Знам, че Европейския съюз може да защитава своите си интереси. Но как трябва да действаме спрямо трети страни? Господин комисар, имате дума. преди всичко дали с посредничество на държавите членки или директно на европейско равнище, ние трябва да въведем възможно най-строгите стандарти. Не може да има високи стандарти в Великобритания и в Норвегия те да не са такива най-строгите, най-високите стандарти за издаване на разрешения, за безопасност на, предпри... на предприятията, за подготовка на работниците, за помощ. Това са стандарти, които трябва да бъдат задължителни в целия Европейски съюз. Ние поддържаме контакти с трети страни в областта на енергетиката. Разбира се, че <clears throat> имаме контакти и с Ливия и е напълно възможно да говорим и с партньорските страни около Балтийско и Черно море, например с Русия. Нашата цел е Европейския съюз да бъде реален участник. Защото ако разгледаме фирми като Shell и British Petroleum, те и, имат собствени норми за дълбоководните сундажи и ако те прилагат тези си норми в европейски териториални води и те не ни е, в европейски териториални води, ние трябва да настояваме същите е, строги е, мерки да се прилагат и в ливийски териториални води от същите фирми. Нещо, което е възможно да се прави в Европа и да се постигне там, може да се изнесе, да се експортира. Много благодаря, господин комисар, за ясните и пространни отговори на въпросите. Извинявам се, че въпрос 28, 32, 30 и, а, и до 30 и останалите два ще бъдат обект на писмени отговори. Сега ще започнат въпросите към госпожа Гейган Куин. Първо ще започна с въпроса на господин Цокалас, номер 33, след като госпожа комисара заеме мястото си може да започне с отговор на този въпрос. Очаквам да стигнем до 35 въпрос поне ще видим как ще тръгнат нещата. Please, Commissioner. Thank you, President. Заповядайте, госпожо комисар. Благодаря, господин председател. Април, през април комисията прие съобщение за простяване на а, програмите за научни изследвания, в които се настоява и за преглед на нормативните основи, също така и за разглеждане на въпроса за системите за контрол на рисковете. Един от документите, изготвени в резултат на допитване до заинтересованите страни, включва въпроса за финансирането, а именно включването на еднократни суми, които да се обвързват с достигането до конкретни научни резултати. Други въпроси, при отношение на продължителността на научните изследвания, се възприемат по различен начин от заинтересованите лица. Преди да направи конкретни законодателни предложения, комисията ще проучи тези мнения. Около 340 дни е срока, който се разглежда в финансова програма номер 7 ние отчитаме, че е необходимо да се ускорят сроковете, но си даваме сметка също така, че тези срокове не са необичайни. Хармонизацията между системите на финансиране на научната дейност на общностно и национално ниво е много а, важен въпрос. Към него допри, се а, допринася чрез а, изследователска програма за номер 6 и номер 7. Очакват се е, високо ефективни програми в е, рамките на програмата Идея. Предварителните проучвания казват, е, че успешно се осъществява финансиране на тези проекти. По програмата Мари Кюри е, се работи за пресичането на изтичането на мозъци от 1993 година. По тази програма над 50 000 проекта в цяла Европа е, получиха добро финансиране и привлекателни заплати. Е, бюджетът за програма номер 7 4,7 милиарда и обхваща множество изследователи, които ще подготвят а, разкриването на нови работни места за бъдеще. А, програмата Мари Кюри ще бъде преструктурирана в програма за безвъзмезна помощ, насочена изцяло и предимно към решаване на въпросите на мозъци. Благодаря, госпожо комисар. Сега господин Цокали, след това господин Рубик и госпожа Тикал. Господин си имате думата половин минута. Благодаря, госпожо комисара, за вашия отговор. Всъщност въпросът, който аз зададах, цели да привлече вниманието върху факта, че Европа въпреки своите амбициозни проекти, продължава да изостава от целите от Лисабон. И резултата е следния. Балтийските държави, държавите в Тихия океан има 30% пазарен дял – а Европейския съюз е на опашката. Що се отнася до петролните сондажи, това, това, което се отнася до петролните сондажи, се прилага и в областта на научните изследвания. Госп... Дебате erlebt mit dem Projekt ITRA. Господин Рубик, имаше много оживен дебат по проекта ИТЕР и рамковата програма, парламента отказва да се съкръщава бюджета. Трябва да се договори на международно равнище на нова финансова рамка. Да, локара нея. Госпожо комисар, моят въпрос е за процента, да речем 15% от средствата, които да бъдат за малките и средни предприятия и конкурентоспособността, защото много често малките и средни предприятия не могат да, фин, да се финансират и не могат да се конкурират с големите предприятия. Имате ли намерение за създаване на общи правила за финансиране на научните изследвания, за да могат университетите да истина да имат достъп до тези средства, госпожа комисар? Благодаря ви, господин председател. Благодаря на тези, които зададаха въпроса. Ще започна с последния. И ще отговоря. Важно е, че е необходимо едно междуинституционално споразумение относно оперативните програми и програмите за научни изследвания. И тук трябва да участват различните комисии на Европейския парламент, тре бюджетната комисия за създаване на една единна политика правилата, които трябва, на които да почават нашите програми, трябва да бъдат много ясно определени и да бъдат много последователни и структурирани. Е, независимо от за какво става дума, за изследователските центрове или предприятията, просто да знаят по какъв, по какъв начин до тях могат да достигнат средствата. Така че затова нашата политика е да опростяваме начина на съобщаване, на дотифициране, защото си дадахме сметка, че е необходимо да се опростява все повече и повече и нашите политики трябва да бъдат много ясни и опрощаването, опростяването на програмите е от огромно значение и това, за да, за да, за да стигнем до там, обаче трябва да работим в тясно сътрудничество с парламента. По втория въпрос. А, става дума за ИТАР. И тук е необходим един а, така глобален, а, всеобхватен отговор. Аз абс- много добре разбирам а, Какви са вашите позиции, какво е вашето виждане, свързани, свързано с финансирането, но и съществува проект, който наистина може е, чието е, резултати могат да бъдат от огромно значение за всички. Това не е проект, който е само на Европейския съюз, но ние имаме доста е, така, голямо значително присъствие и участие в този проект, така че нашата цел е наистина той да, е, да се развива, така че ще, това ще стане и с ваша помощ. Е, имаме малко време, затова трябва да минеме към въпроса въпроса на господин Айвард. А, господин, въпроса, ще се върнем после на въпроса на господин Кели. А, ще... а сега а, въпроса на господин Папа Николаон. Въпрос номер 34. Госпожо председател, има... комисар, имате Стратегията 2020 има за цел интелигентен и устойчив растеж. Трудно е да се постигнат всички тези. Интелигентният растеж означава економиката да се опре на познанието и иновацията. Това означава, че трябва да засилим всички звена в процеса на иновациите. Бъдещето на просперитета се опира на висококачествените идеи и способността те да се превърнат в процеси услуги и стоки, които да са желани от потребителите по цял свят. Първата ни задача е да лансираме центровете за а, а, отлични постижения. Европейския съвет, съюз прави това. Европейският съюз по, се е призна, има признание по отношение на това и това е видно от един а, доклад, изготвен от шестима международни а, експерти изследователи от Imperial College публикуват но, откритията си за костноподобна материя, която може да се получава и да се използва вместо костни присадки при операции и възстановяване на нарушение на костната система. Също така друго откритие блокира определени части от кръвните клетки и подобрява кръвообращението. Така че проектите насочени към фундаментални цели тласкат новът, новите открития и са необходими предвид на новите предизвикателства. Не на последно място Европейския съюз е образец за националните системи за финансиране. такъв е случаят с системите на Полша, Франция, Швеция и Португалия. средствата за финансиране по способства да се издигне реномето на водещите иноваторски проучвания на Европейския съюз. Господин Папандрео. Благодаря... Благодаря ви за отговора, господин комисар. ние всички знаем, че иновациите са едно от съществените предпоставки за развитието. Искам да ви е, да задам допълнителен въпрос. Споменахте Швеция, Полша, Португалия, различни държави. Е, разполагаме ли с допълнителни елементи по отношение на южните страни, как те освояват е, средствата от европейските фондове, отпускани за научно-изследователска и развойна дейност? ние разполагаме с недостатъчно данни за развитието. Гърция, Испания и така нататък. Госпожа комисар. За съжаление не разполагам с точна и специфична информация за южните страни, но искам да кажа, че Европейския съвет за научни изслед... изслед... изследвания отговаря на заявките, като се е, основава само на критерия от лични постижения. И е, по, по този начин се вземат е, решенията за отпускане на съответните средства. И поради тази причина е, те имат такава, толкова престиж и толкова добра репутация, просто защото техните решения се основават само на критерии, свързани с отлични постижения. Европейския съвет за научни изследвания трябва да продължава да си сътрудничи с различните предприятия, с европейския бизнес, а след до, до, до година ще се създаде една, ще ще влезе в сила един нов механизъм, за да се е, избегнат е, известни пропуски, които съществуват в момента е, при финансирането, е, включително и проблеми свързани с е, интелектуалната собственост и така нататък. Така че аз мятам, че трябва да насърчаваме този съвет, е, да развива новите критерии, да бъде нещо като катализатор – защото много държави членки, включително и тези от юга, се обръщат към този съвет като модел, модел за създаване на подобен съвет в самите държави членки. А сега минаваме към въпроса 35 на ПАП Декоп Гелър, участие на МСП в изследователските програми. Госпожо комисар, имате думата. Комисията се ангажира с на увеличаването на участието на малки и средни предприятия в изследователските програми на Европейския съюз и в това да им помага продуктите на техните изследователски усилия да стигат до пазара. Първо, комисията иска програмите да се окажат максимално успешни за малки и средни предприятия, като облегчава процедурите и гарантира доброто финансово управление. Няколко са пред предприятите стъпки, намаляване на изискванията за аудиторски заверки и а, опростяване на системата за докладване, но е необходимо да ще работи още. В своя за своето съобщение от 29 април комисията предлага няколко още средносрочни и дългосрочни мерки, като например са еднократни суми, с които да се подпомогне на гарантирането на заплащането на ръководство на тези предприятия. Ако е необходимо, ще се променят и нормативните основи за това. На второ място, миналата година през юли, комисията излезе с няколко мерки, които са специално за малки и средни предприятия, по-специално по отношение на бюджета вече 15,7% от програмата за сътрудничество е насочена с това. Това е над 15% от е, целта, която се поставя в програмните нормативни актове. Ще продължаваме да работим по нови мерки. Трето, нова инициатива, която подкрепя малките и средни предприятия Евростарс, която се осъществява заедно с програмата Еврика а, и е насочена към малки и средни предприятия и проекти в близост до пазара. Четвърто, 2008 година в рамките на програмата за конкурентоспособност се насърчава участието на малки и средни предприятия в, а, рамката програма, в седма рамкова програма. Подпомагат се предприятия, които помагат на други да участват в тази рамкова програма чрез партньорски инициативи, насочени е, специално към тези предприятия и подпомага тяхното включване в работни програми. Очаква се, че около 20 000 малки и средни предприятия ще се облагодетелстват участието си в седмата рамкова програма. Освен това има планове за въвеждане в действие на платформа за електронно обучение, насочена специално към тези предприятия. Там ще може безплатно да се получава обучение и да се конфигурират форуми за комуникация. Благодаря. Първо е, въпроси, допълнителни въпроси а, е, и от, а, е, от а, господин Гал и господин Кели. Благодаря ви, господин комисар, за този изчерпателен отговор. Малките и средни предприятия са гръбначния стълб на европейската економика. И важно е те да се, да се възстановят бързо. Стратегия 2020 включва а, различни аспекти от научните изследвания и развойна дейност и те са в сърцевината на тази стратегия, но каква, какво е мястото на малките и средни предприятия в тази стратегия и какво ще направи комисията, за да насърчи, да подпомогне този сектор в рамките на, е, на съответните е, програми. Господин Кели, благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисарят. 90% от новите продукти от, в резултат на развойна дейност и иновации идват малки и средни предприятия. И едно от най-големите затруднения за тях е защитата на правата на интелектуалната собственост. Знам, че госпожо комисар, вие се занимавате с това, заедно с други а, директиви. Освен това, да погледнем и другите възможности за нови изследвания, свързани с, с базите данни. Господин Кели. Първо, комисара може би няма да има време да стигне до моя въпрос, но няма значение, защото нещата се развиват по-бързо, отколкото си представяте бързо се печели от добрите дела, които се осъществяват и предприемчивостта, която демонстрирате в изпълнение на професионалните си задължения. Така че хората виждат, че науката е много полезна и максимално бързо създава нови работни места в индустрията. Благодаря. Госпожо комисар, имате думата. Първо бих искала да кажа на господин Галагър, че се радвам, че можах да отговоря и искам да отговоря на господин Галагър на този първи въпрос на собствения ми език. През юни 2009 година приехме а, е, нови мерки за ускоряване на процеса за взимане на решения и за упростяването му. Това, разбира се, свързано с е, програмата за малките и средни предприятия и за техния капацитет да отговорят на предизвикателствата. И е, също така има, предвиждаме и нови мерки за програм за включване в програма до 2011 година, като целта е малките и средни предприятия да участват по-активно в тези е, програми. Е, ние контролираме е, отблизо прилагането на тези мерки и изпълнението на тези решения. И Както казах, през, през април бяха взети решения за упростяване на цялостната процедура. Някои могат да се приложат веднага. и структурите, и цялостната е, и, цял, и цялостната структура би могла да бъде подобрена. Комисията размишлява върху втори пакет. И ще преразгледаме също така и правилата, свързани с начина на отчитането. Разбира се, всичко това ще бъде много трудно, тъй като а, им проектите, представени от малките и средни предприятия, са много. А, така че верно е, че е, малките и средни предприятия се сблъскват с много проблеми. Един от проблемите, вие го споменахте, става дума за интелектуалната собственост. Е, работиме и с е, комисара Барние, който отговаря включително и за тази област. И в началото на октомври ще публикуваме основните, ключовите елементи от тази стратегия и там ще бъдат включени списъците и, на, и ще бъдат описани проблемите, с които се сблъскват малките и средни предприятия и по-специално проблемите, свързани с интелектуалната собственост. Разбира се, трябва да, се въз, да, да има възможност малките и средни предприятия да се възползват от всички възможности и бихме искали веднъж, а, когато публикуваме тези ключови а, цели, които след това ще бъдат, разбира се, обсъс, об, обсъщани. Там да има и а, предложения за премахване на всички бариери. Въпрос е, че малките и средни предприятия трябва да ни подкрепат и комисията е готова да приеме всички техни предложения. А, мисля, че бързите Резултати ще дойдат, когато, когато публикуваме точно тези ключови цели, свързани с, както казах, капит, кап, кап, капитала на малките и средни предприятия, интелектуалната средница. Това са все проблеми, които касаят включително и центровете за научни изследвания. Ние всичко, всичко това сме го обсъждали с различните заинтересовани страни, включително и с Европейския парламент. Но, разбира се, създаването на една стратегия и на една политика не, разреша, не решава всички проблеми. Ние трябва да, а, да, да бдиме за нейното приложение да, и а, да, да осигурим условия на онези, за които е предназначена тази стратегия, да могат да участват и да се възползват от нея. Благодаря ви. А сега минаваме към въпросите към господин Хан. Въпросите от 36 до 41 няма да могат да бъдат разгледани. На тях ще се получат писмени отговори. А сега първият въпрос към господин Хан. Става дума за въпрос номер 42 от господин Посълт за стратегията за за региона на река Дунав и еврорегионите. Ще се опитаме да разгледаме трите въпроса за 15 минути. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за този въпрос, господин Посолт. Перспективата за сътрудничество между Бавария, Австрия и Чешката република е шанс за целия регион, в който живеят 5 милиона граждани и който се нуждае от по-бързо развитие. Културата и туризма естествено са съществени елементи от, тези, от този регион, който може да играе важна политическа роля – в рамките на стратегията за река Дуна, по време на подготвителните консултации, ние обмислихме различните области, включително и в частност туризма, в, който, на който беше отделено специално внимание. Въпросът за културното сътрудничество а, е свързан с междукултурния диалог. Имаше много интересни предложения. А по отношение на мерките за помощ на различните региони, в Чешката република, Бавария и Австрия вече има различни програми за сътрудничество, които като цяло обхващат 430 милиона евро за момента. Мисля, че това е, е, добре. Разбира се, остава всички, е, регионите, за които се отнася този бюджет, да извлекат максимална помощ, а, полза прощавайте, от тях. Необходимо е да бъде създадена някаква структура за координиране на трансграничното сътрудничество. Тя ще позволи да се укрепи това сътрудничество. Господин Посел, допълнителен въпрос. Благодаря ви, господин комисар за чудесния отговор, който дадахте. Може би Пилзен ще стане столица на европейската култура. Смятате ли, че еврорегионите функционират на адекватно равнище? Абсолютно, господин депутат. Убеден съм особено по отношение на културното сътрудничество. Трансграничното сътрудничество между регионите е, е, е необходимо. И по дефиниция културата е областта, в която регионите най-добре могат да си сътрудничат отвъд административните граници. Така че трябва да приветстваме това развитие. например, между е, е, еврорегиона на Дунава Молдавия, е много окоръжаващо. Благодаря ви, господин Полсълт. Сега господин Брайан Краули, въпрос 43. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, с удоволствие мога да е, споделя, че преди няколко дни комисията прие позитивно становище по този въпрос и е, вече е внесено предложение е, за предоставяне на финансова помощ в размер над 13 милиона евро това е предложение за сега. Както знаете, е, сега за това е необходимо одобрението на Европейския парламент и на съвета. Ще припомня фактите. Първите щети са от 19 ноември 2009 година тогава се получи уведомление за нанесените щети от наводненията. След това заявлението постъпи последния момент преди срока, крайния срок, който е 10 седмици. След това имаше искане с допълнителна информация на 24 марта в комисията Изпратихме отговори на ирландското правителство. На 15 юни то ни отговори. Проблемът бе, че поради общият размер на щетите, прагът за категоризация на национално бедствие не беше достигнат и трябваше да се види дали а, наводнението може да се класифицира като регионално бедствие. За това трябваше да се проучи и въпросът допълнително се направи допълнителна оценка. Това вече е сторено и, както казах, резултатът е положителен. И от 14 септември вече бяхме в състояние да оповестим че тази помощ ще бъде предоставена, която ще покрие разходите на обществените органи, които те трябва да поемат във връзка с наводнението. Малко над 13 милиона, при положение, че парламентът и съветът одобрят решението. Господин Кроули и после господин Кели за уточняващи въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за отговора. Според мен, едно от най-големите затруднения са текущите а, и към днешна дата а, разходи, свързани с а, а, наводнението. Както знаете, в последствие имаше пак наводнения. Има много градове, които са и изоставени от жителите около 5000 души е, са напуснали домовете си, около 19 предприятия са затворени. Така че, може би, освен непосредственото финансиране, може би е добре да се помисли за по-тачна помощ. Господин Кели. Благодаря, господин комисар. Благодаря и за финансирането, което отпуснахте, въпреки че не достигаме прага за национално бедствие. Бихте ли помислили дали е уместно да се променят тези национални критерии, защото едни и същи критерии за различни по размер държави, а, в смисъл, че в една малка държава а, може би щетите са несъизмерими с тези, които са за голяма държава. Аз, господин комисар, искам да благодаря на вас и на други, които работиха в Ирландия и в регионалните ни органи в последния час да успеем с, с, да спазим срока. Бих препоръчал на колегите също да променим този прак, защото за Ирландия това е 1 милиард, а ние сме, разбира се, много по този прак. Господин комисар. Благодаря ви. Благодаря, господа, за доточняващите въпроси. Благодаря ви за а, благодарностите, които ще, ще предам на колегите. Благодаря и ще предам всичко това на моите колеги правила, според правилата праговете трябва да, бъд, да, да представляват 0,6% от БВП. За Ирландия това означава 935 милиона евро. Като а, щетите са обещетението за стотетните щети е до 3 милиарда 500 хиляди евро за големите държави. През 2005 година комисията беше преразгледала а, критериите и а, правилата на фонда за солидарност. Това а, тази реформа имаше за цел да уеднакви праг, праговите а, е, стойности, за да намали съответно праговете и по-специално, когато става дума за, като, за бедствия в национален мащаб и регионален мащаб. Трябва да ви призная, че има два, два до три пъти повече искания и молби за помощи, отколкото сме в състояние да отпуснеме. И е, съответните оценки А, ни означава, че няма да, ням, няма да можем да а, промениме процедурите и да, намер, да намериме е, други средства. Вие казахте, че е, Процедурата траяла 9 месеца за Ирландия. Наистина трябва да упростиме цялата процедура. Обикновено средствата постъпват една година след е, бедствието. Трябва да има и по един критерий за определяне на, на съответните бедствия. Е, за сега, според нашите критерии, можем да да се намесваме и да изплащаме средства само когато става дума за природни бедствия, а целта на Фонда за солидарност е да можем да се намесваме и в случай на технологически бедствия, но това бе отвърлено от съвета, но междувременно обаче имаше подобни бедствия и това ми позволява да поставя отново въпроса на масата на преговорите и се надявам, че държавите членки, които са получили средства от Фонда за солидарност, тези държави членки ще ни подкрепят в съвета за а, реформиране и преструктуриране на фонда и за съкратяване на сроковете. И сега минаваме към въпроса на господин Холуит. Много ви моля обаче за кратък отговор, господин комисар, тъй като последният ви отговор беше много дълъг. Имаме две минути. Съвсем кратко. Новото британско правителство избра един економически модел, който се основава на местните групи. Новите структури все още не са ясни и за това не мога да ви дам някакъв окончателен отговор. Трябва да видим как ще се развият новите структури, как ще функционират управителните им съвети. Ще има някаква фаза на приспособяване, и това неизбежно ще се отрази на различните европейски програми. Надявам се, че адаптацията няма да доведе до голямо закъснение в прилагането на проекти. Господин Хауит. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря съвсем накратко и ще спаза времето. Господин комисар, във въпроса ми исках да ми кажете какви са коми... Е, консултациите, които вече са проведени между комисията и правителството на Обединеното кралство. Съвсем фактологичен въпрос. Пише го пред вас е. И дали днес ще приемете, че изискванията за допълнителност и за партньорство са фундаментални и е, дали несъмнено ще ни уверите, че те при новата структура ще бъдат спазвани. Einfach bis dato hat es noch keine diesbezügliche Kontaktaufnahme. Много е просто. За сега не сме имали консултации. Вие споменавате краткосрочното финансиране. Мисля, че това ще бъде правило тук. Благодаря ви. С това приключваме с парламентарния контрол и следващото заседание ще започне 9 часа. Благодаря за